Утре ще гласуваме в 11 часа сутринта. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ред е устен въпрос. относно средносрочната финансова подкрепа за платежния баланс на държавите членки и социалните критерии за допустимост. Този въпрос е внесен от членове на три политически групи. Първият оратор за две минути ще е госпожа Жданока. Благодаря, господин председател. Уважаеми комисар, уважаеми колеги, аз съм от Латвия, страна, която силно е засегната от финансовата криза и банките ще да фалират без външна подкрепа. Ние получихме такава подкрепа от Европейския съюз и МВФ, но латвийското правителство трябваше да намали и разходите от бюджета като условия чрез намаляване с 10% на пенсиите, с 17% за работещите пенсионери, също намаляване на надбавките с 10%. Подходът беше егалитарен. Независимо дали някой има пенсия от 100 или 1000 евро пенсия, 10% беше намалението. Беше ясно от самото начало, че подобни неселективни съкръщения ще засегнат най-уязвимите групи от населението и то в годината за борба с бедността в Европа. Унгария и Румъния получиха също заеме от общността. Някои страни ще трябва да кандидатстват, може би, допълнително за помощ един ден. Уважаеми господин комисар, разбира се, можем да кажем, че ние само предоставяме парите, а държавите членки са тези, които отговарят за социалната политика. Но социалните права са задължителни. Това означава, че всичко, което се прави от институциите, трябва да отчита спазването на социалните права. Иначе всички тези твърдения за високо ниво на социална защита само ще карат хората да се усмихват иронично. Благодаря, госпожо Зданока. За две минути думата има госпожа Елизабет Лин. Не става въпрос за това да казваме на държавите членки за какво и трябва и за какво не трябва да си харчат парите. Всъщност всяка страна има приоритети и знае как трябва да се справи с финансовите трудности. Но когато държавите членки получават финансова помощ от Европейския съюз по силата на тази разпоредба, те трябва да защитават принципите на Европейския съюз, т.е. да не пренебрегват необходимостта от социална защита на хората. Кризата удари целия Европейски съюз и трябва да има такъв фонд. Милиони загубиха работата си, много хора вече са безработни, много трудно се намира нова работа. Затова е изключително важно да има социални мрежи за защита. Държавите членки би трябвало да включат оценка на социалното въздействие към доклада, който предоставят на комисията. Изключително важно е да отправим правилното послание към държавите членки, които получават европейски средства по средносрочната финансова помощ. Препоръчвам комисията да разгледа въпроса за това как се помага на най- уязвимите лица, преди да се предостави допълнителна финансова помощ. Знам, че много трудно е да се спазват социалните задължения в ситуация на криза, затова идва и този устен въпрос. Само, че финансовата криза има и човешко лице. И това лице най-често е лицето на най- онеправданите в обществото. Сега за две минути господин Серкас. Благодаря, господин председател, господин комисар. Преди да бъде формулиран този въпрос, аз е, точно прочетох информацията и е, позицията на комисията. На 24 април тази година комисията представи законодателно предложение съгласно член 100 от договора и тази резолюция беше за оказване на финансова подкрепа с цел преодоляване на трудностите при криза ние дадохме израз на нашата солидарност, обаче парламентът посочи същевременно, че тези помощи ще трябва да бъдат обвързани с определени условия и бяха посочени четири важни критерии. Първо, намаляване на публичните разходи, устойчив растеж, също създаване на качествени работни места и всичко това не трябва да става за сметка на гражданите. Това са условията, които трябваше да бъдат спазени. Няколко месеца изминаха от тогава и получихме много информация от синдикатите, от НПО-та, от граждани и непрекъснато научаваме, че се отпуска голяма помощ, обаче от друга страна се правят и големи ограничения при пенсиите и при е, субсидиите е, за подпомагане на болни и така нататък. Така че е, нашето мълчание беше до някъде тълкувано като знак на съгласие това не бива да е така. Ние не трябва да допускаме несправедливост. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисар Алмуния. Благодаря, господин председател, дами и господа. Проблемите в Латвия, в Унгария или в Румъния това са три държави от Европейския съюз, които получават заеми за подкрепа на платежния баланс, изпитват проблеми, които не са създадени от Европейския съюз или от този парламент, а от економическата криза. Също е, в тези страни се наблюдава и лошо управление на средствата. Съседните страни, като на тези страни не страдат същите проблеми. Всички те се справят по-добре пред лицето на економическата криза. Разбира се, с подкрепата на фондове от Европейския съюз, Кохезионния фонд и прочие, те също получават известна економическа закрила от Европейския съюз. Въпреки това, те се умяха да се а, справят а, без финансова подкрепа за платежния баланс. Защо осигуряваме средства за тези страни, които споменахме? след като а, те са в това положение не защото а, вина имат за това Европейския съюз а, или парламента, а поради лошо управление. Никой обаче не отпуска средства без е, да са изпълнени определени условия. Ние за това отправяме съответни изисквания, те са доста строги, защото се намираме в извънредно положение. Ние не предоставяме а, средства за а, съфинансиране, които да им позволят съществе, съществено намаляване на бюджетите. Средствата, които им предоставяме, се управляват зле не от нас, а от тях. Затова в отговор на вашия устен въпрос искам да отправя това послание към членовете, към страните членки и техните правителства. На тези три страни е, са предоставени общо 3 милиарда, но те са зле управлявани. Същевременно ние сме обвързали тези заеми с строги условия. Искам обаче отново да подчертая, че ние не можем да вземаме решения, които са отговорност на правителствата и парламентите на тези страни, но ние можем да им напомним на първо място, че те отговарят за управен, справенето с кризата в техните страни и да им напомним, че не могат да бъдат предприемани определени мерки, да няма прекалени съкръщения повече от тези, които са необходими за балансирането на публичния бюджет. Благодаря, казва председателят. Сега от името на групите, от името на НП, господин Гозес. Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, мисля си, че това, което каза комисаря, дава добър отговор на зададения въпрос. Европейския съюз не предоставя средства и така, без да има условия прикрепени към предоставянето на финанси, значи различни видове политики трябва да бъдат приложени, включително и борбата с измененията в климата. Естествено, обаче трябва да има и мерки за разрешаване на предишното безхаберие и лошо управление, разрешаване на проблемите, тези страни, които получават такава финансова помощ, трябва да въведат необходимите мерки и разпоредби, за да няма нарушения. Трябва да имаме доверие в държавите членки за това, че те ще въведат необходимите мерки за по-добро управление – Мисля си, че трябва да се отчитат мерките, които са взети, но от друга страна трябва да се въведат нови мерки, за да се отчете социалния аспект на нещата. Госпожа Береш. Госпожа Берес, на 24 април беше посочено, че са взети мерки за подкрепа на платежния баланс, обаче бяха поставени условия. Първо тези е, помощи е, трябваше да бъдат, е, както казах, обвързани с условия в е, социалната сфера и е, парламентът е, също с съответните държави членки трябваше да обсъди тези условия. Аз смятам, че дебатът, който се проведе е правилен, полезен, демократичен. Ние в момента се намираме в една критична ситуация за Европейския съюз и виждаме, че чрез тази криза се поставят под въпрос устоите на солидарността между държавите членки. От Румъния Чуваме, че ситуацията се влушава също поради политическата несигурност, която възникна поради тази криза. Ние обаче на това място не трябва да повтаряме грешките от миналото и е, е, грешките. Е, които направи МВФ преди 10 години, когато наложи драконовски мерки срещу някои държави. Както каза колегата Гозес, ние не трябва да извършваме плах контрол, а трябва по-активно да контролираме качеството и изобщо начина по който се използват тези средства. Не е възможно, когато се предвиждат такива средства за подпомагане, да няма строг контрол. И Европа а, трябваше да плати висока цена а, за неспазването на условия. Ние не можем да приемем, че а, в Европейския съюз а, всъщност най-слабите ще трябва да плащат за политиката на приспособяване. И също така комисията не е виновна за лошия менеджмент в латвийската политика. Ние не можем да приемем, че ангажимента всъщност изисква солидарност от Латвия, от една от най-слабите страни. Благодаря, госпожо Берес. За две минути давам думата на госпожа Харкин. Благодаря. Е във връзка с постигането на устойчив растеж е, и сближаване. Но по време на криза има риск е, за социално изключване на много граждани, особено тези, които са на периферията на обществото, които разчитат на различни социални мерки в държавите членки. Този въпрос, отправен към комисията, иска да се установи дали ще се отчете нуждата от запазване на социалните достижения чрез предоставянето на тази финансова помощ. Получателите на помощ, държави членки, малките и средни предприятия трябва да не забравят за социалното включване. Ние сме изготвили толкова много документи за социалното приобщаване, като същевременно не включваме този процес в всички наши дейности. Има строги условия, които са свързани с предоставянето на заемите, но дали действително има социални критерии за допустимост, които са отчетени? Не можем да си измием ръцете просто и да се надяваме на най-доброто. Добре е да имаме доверие на държавите членки, но винаги, когато има някои опасения, те трябва да бъдат разрешавани. Благодаря, госпожо Харкин, за една минута. От името на ГУЕ, господин Ле Ярик. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар. Списанието Economist казва, че кризата е отминала, вече се натрупват нови богатства – особено в страните, които не пострадаха от кризата, се отделя внимание и на социалните проблеми. Трябва обаче да има програми, които да гарантират допълнителното образование и обучение, тъй като този тип програми бяха засегнати в ситуацията на кризата и те доведоха до влушаване на безработицата. Мисля, че всички обществени фондове в Европа трябва да бъдат обвързани с нова система за отпускане на кредити, с нови условия за социална допустимост. Трябва да има минимално ниво на защита на хората, минимална надница или заплата, за да може да се защитат най-уязвимите лица, а това не се прави не се прави това, което твърдите, че се прави. Благодаря, господин Карен, за две минути. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, Европейската комисия оказа съдействие на държавите, които по време на кризата попаднаха в фискални затруднения. Стабилни и силни социални системи – не могат е, да бъдат постигнати без силни економики в държавите членки. Колегите предлагат да се предложат по-строги условия за финансово подпомагане. Според мен обаче това не е желателно. По-скоро трябва да се помисли за разширяване на критериите. Финансовото подпомагане не трябва да се отнася само за стабилизиране на бюджета и финансовата система, но и за развитието на е, економиката като цяло. Инвестиции в економиката са необходими за постигане на дългосрочно стабилни социални системи системи и тяхното гарантиране. С използването на средствата за подпомагане и за тези цели, ние бихме могли да помогнем на държавите членки, които изпитват финансови затруднения и то по най-добър начин. Е, Обладяването на кризата и последващата стабилизация са е, тясно свързани с е, политиката на Европейския съюз по отношение на тези страни. Само съгласуваните действия ще дадат резултати на европейско равнище. Финансовата помощ не може да бъде единствената възможност за взаимно подпомагане на държавите членки на Европейския съюз. Трябва да се използват комплексни решения, които да бъдат в полза на всички в Европейския съюз. Благодаря и за една минута госпожа Хоганс. новите държави членки на Европейския съюз след промените трябваше да се грижат за жертвите на тези промени и същевременно да извършат е, структурна реорганизация, за да станат конкурентно способни на свободния пазар. Освен това, те трябваше да изградят нови економически структури и гражданите, е, хората в тези страни е, изпитват затруднения да изплащат взетите кредити за техните жилища и има все повече трудно трудности за тях и е, се предвиждат все по-малко социални разходи от страна на правителството. Последица от всичко това е нестабилността, която се е, разширява все повече и повече, а също така е, набират скорости популистските настроения. Всичко това трябва да имаме предвид и трябва да действаме в името на европейската солидарност. Благодаря за една минута. Господин Култе получава думата. Благодаря, господин председател. Темата, която обсъждаме тази вечер е дискутирана много пъти. Много пъти е била на дневния ред на Европейския парламент и е, при е, предоставянето на помощите комисията много често се ориентира към условията на МВФ и е, на този фон отново Европейският парламент е поставил е отправил запитвания до комисията, като последният път е, изиска от комисията анализ е, на средствата предвидени за транспорт. На 24 април тази година Европейският парламент повтори това изискване и също така трябва да бъде обединен, обедовен за декларацията за намерения на комисията, в която са посочени условията за подпомагане. Но доколкото знам, отговор до днес не е получен. И първият ми въпрос е, вярно ли е, че тези въпроси не са получени получили отговор? Ако да, вторият ми въпрос за това за, защо не е получен отговор и е, третият ми въпрос е, е кога ще получат отговор тези въпроси. Благодаря за две минути, господин Столоян. Благодаря, господин председател. Аз е, съм представител на страна, която е получила финансова помощ за стабилизиране на пладежния си баланс от Европейския съюз. Аз съм от Румъния и искам да благодаря на Европейската комисия, че действа толкова бързо и е, отпусна толкова бързо тази финансова помощ. Без е, нея економическите и социалните проблеми в Румъния щяха да се изострят още повече. Естествено, има много социални проблеми в страните, които са получили такива помощи и можем да а, дискутираме тук какви а, е, социални условия могат да бъдат а, е, включени в а, е, тези споразумения за подкрепа на платежния баланс. Но ако гледаме така нещата, трябва да имаме предвид, че системите за социално осигуряване в тези страни доведоха до там, че възникна дисбаланс и поради този дисбаланс стана необходима финансовата помощ. Така че когато дискутираме за социалните критерии, за допустимост, за социалните условия, тази дискусия трябва да съдържа и аспекти за реформи в социалната сфера. Финансовата устойчивост, това трябва да бъде средносрочна цел и само при това положение ще се решат тези проблеми. Благодаря на го. И сега давам думата на а, господин Дарос. Благодаря. През юни Международната организация на труда каза, че света ще изглежда по-различно след кризата. Боя се, че това не се случва, но в края на кризата трябва да имаме по-устойчива економика с добри работи, с изпълнение на целите за развитие на хледолетието, но ние не получаваме това. Има окупаване от страна на банките в Европа и в света. Те просто се опитват да запазят привилегиите си. също времено комисията налага а, санкции и в е, Ирландия се наливат средства в банките. Това ще доведе до наруши програми за развитие на регионите, на образованието, които се подпомагат от европейски програми. Има доклад от фундацията, свързана с създаването на работни места и други социални въпроси. Настоява предприеманите мерки да бъдат в съответствие с дългосрочните цели. Благодаря, господин Дероса. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. За една минута давам думата на господин Секерски. Господин председател, госпожи и господа, в ситуация на економическа криза, която обърнала грозното си лице към нас, редица държави и членки се обърнаха към общността за финансова помощ. Можем да си дадем въпроса. каква част от тази финансова помощ достигна до онези, които са най-онеправдани, в най-трудно положение. Хиляди хора в Европа губят работните си места всеки ден. Правителствата на държавите членки се чудят дали отчитат социалния елемент, когато искат финансова подкрепа. Съмнявам се. Влушаването на жизнения стандарт е на лице в много държави членки, както и увеличаването на безработицата, обръщам се към вас молба да не загърваме онези, които са в най-трудно положение. Благодаря. Благодаря. Давам думата за една минута на госпожа Фигерейдо. Благодаря, господин председател. Прилагането на принципа за социално и териториално сближаване е особено релевантен трябва да има значително покачване на средствата в европейския бюджет, за да се гарантира растеж и благополучие за страните от Европейския съюз, като същевременно се държи сметка за сигурността на работните места, осигуряването на универсални услуги и гарантирането на основните права на всички европейски граждани. Това означава, че трябва да се изходват не само финансови средства, но да бъдат предприяти нужните економически и финансови мерки, да се оцени какво ще бъде тяхното социално въздействие, за да не се стига до повече неравенство и бедност в Европейския съюз. Разбирам, че ще има предприемане на инициативи от страна на комисията в тази посока. Благодаря, господин Кали. Благодаря, само няколко думи. is an example of that. at the same time one wonders how Същевременно си задаваме въпроса, когато се предоставят е, средства е, и е, са обвързани с е, строги условия, дали може да се очаква такова развитие. Всъщност трябва да се гарантира да няма грешки в е, управлението на тези средства и да няма злоупотреби. Комисията гарантирала ли е, че тук се предвиждат санкции? Не е приемливо да се предоставят средства и след това да има злоупотреби с тези средства, а от друга страна да не се предвидени санкции. Надяваме се след кризата да имаме по-добра финансова ситуация. Благодаря господин Кели, господин комисар. Благодаря, господин председател. На първо място нека да кажа, че напълно подкрепям условията, които прие Европейския парламент. Всъщност комисията ги следваше, когато отпускаше финансова подкрепа за платежния баланс на държавите членки. Предвидихме критерии, които трябва да бъдат изпълнени от страните, за да получат тази помощ. Естествено, те трябва да изплатят заемите и да спазят критериите, които бяха цитирани от уважаемите членове на парламента тази вече. Струва ми се обаче, че част от депутатите разглеждат този финансов инструмент като нещо свързано с структурните фондове или други европейски фондове. Всъщност става въпрос само за заем в чистия му вид. Става въпрос за подкрепа за платежния баланс. Ние даваме средства на тези страни, Говорим за страни, най-вече за три членки на Европейския съюз, които са в а, сериозна криза и пострадаха от финансовата криза, но те са в по-сложно положение от своите съседки, само защото не са били управлявани добре. Какво трябва да направят тези страни? Да разрешат първо финансовите си проблеми. Част от проблема се крие в това, че страните имат проблем с платежния баланс. Част от проблема се крие в това, че страните нямат достъп до финансови пазари и отчасти става въпрос за лошо управление на сектора на публичните финанси. Между другото, онзи ден, във вторник, в Брюксел се опитвах да убедя представител на латвийското правителство, в това, че мерките, които се включват в бюджета за 2010 година, трябва да бъдат по-прогресивни. Но ние в комисията не можем да задължим която е да било държава членка да предприеме някакви мерки, ако тя не желая да ги предприеме. Каква е альтернативата тогава? Какво можем да направим като представители на Европейския съюз. съюз. Какво? Да оставим страната да фалира ли? Да не може да плаща външния си дълг? Или пък да въведем девалвиране на валутата, да се намали нейната стоеност с 25-30%, ами тогава хората ще обеднеят моментално и то много. Съгласен съм с повечето аргументи, изразени от вас, но всъщност положението в страни като Латвия и Румъния в момента е изключително сложно. Моля ви, опитайте се да се поставите на мое място. Аз трябва да действам от а, името на всички вас, да отпускам средства, заеми на страни, които не могат да получат заем на международните финансови пазари. Това е положението, в което се намирам аз, иначе искам да следвам условията, които се налагат от парламента. Благодаря, господин комисар. Приключваме по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата изявление на комисията относно политическата ситуация в Хондурас с оглед изборите на 29 ноември 2009 година.